ред. Това е доклада на госпожа Кауфман. Единен формат за визи. Давам думата най-напред на докладчика госпожа Кауфман за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. От 1995-та година съществува един такъв а, единен формат за визи. Въпреки въвеждането на електронната визова система, се използват все още хартиени документи. Не всички документи се обработват електронно. И когато няма достъп до електронната система, граничните е, е, служители трябва да могат да обработват хартиени документи. Ето защо визите трябва да са едини, трябва да са е, да са ясни за, за обработване. Тази система, която имаме вече, е от 20 години. И експертите ни казаха, че в момента стандартите за сигурност не отговарят на модерното време. В момента визите, които се издават, не са сигурни. В последните години имаше случай на висококачествени фалшификати, така че тук има пропуск. Пропуск, който трябва да преодолеем. С е, днешния документ даваме зелена светлина за нов дизайн, за нов модел на визовите стикери. Експертна група на Европейската комисия оцени и анализира тези стандарти за сигурност и тези елементи за сигурност. Е, по този начин фалшификатите няма да могат да бъдат правени повече. Ето, например, някои от елементите за сигурност можеха да бъдат изрязвани. В момента с този модел това вече няма да е възможно. Комисията през юни предложи 2015 е, година бе, предложи е, тази промяна. Моят доклад бе прият в последствие днес, т.е. тази година през април на тристранната среща постигнахме споразумение. Радвам се, че намерихме едно добро решение и за Ирландия, е, Ирландия, която все още не е част от Шенген. Въпреки това, искам да кажа, че бих искала един по-кратък преходен период е, за употребата на старите визови стикери. Естествено, обществените поръчки, разпространението на визовите стикери в е, консулските отдели по цял свят струва време, е, има нужда от преходен период, но 15-те месеца, които се предлагат, са прекалено дълъг период от време. Това е най-многото, което можехме да приемем. За това се надявам, че държавите членки няма да, да се възползват от целия този срок и ще затворят пробойните в закона колкото се може по-бързо. Госпожо председател, искам да благодаря на докладчиците в Сянка от, от политическите групи. Е, имахме много добра, добро сътрудничество с тях. Благодаря на комисията и на Малтийското председателство. Споразумението, което постигнахме, показва, че искаме да увеличим сигурността в Европа и това е добра стъпка. Благодаря ви. You, now... Благодаря, госпожо Кафман. Госпожа Мамстрам има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Най-напред благодаря на госпожа Кауфман за свършената работа. Благодаря и на докладчите в Сянка. Процесът беше дълъг, но важен гарантирането на сигурността на документите за пътуване е много важен фактор в борбата срещу измамата. По този начин се защитават границите, гарантира вътрешната сигурност и подпомага по-доброто управление на миграцията. Аз приветствам споразумението за един формат с ФИЗИ. Когато комисията представи това предложение през 2015 година, Целта беше да се разработи нов, по-сигурен стикер за виза, да се подобрят характеристиките за сигурност и да се затруднят фалшификаторите. Това е част от един по-широк подход за осигуряване сигурността на документи за пътуване, паспорти, разрешителни за пребиваване и биометрични паспорти. Благодаря на Европейския парламент за свършната работа под ръководство на госпожа Кауфман. Подобряването на сигурността на визовите стикери е закъсняло и сме убедени, че съветът съвсем скоро ще премине към одобрение, за да може новият един формат за визи да даде своя принос за повишаване на вътрешната сигурност, като предотвратява фалшифицирането на визи в бъдеще. Благодаря, госпожо комисар, от господин Джамбаски за една минута. Благодаря ви, уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. В качеството си на докладчик на становището в Комисията по правни въпроси искам да благодаря на колегите, с които работихме по този документ. Безспорно, в днешните несигурни времена, времена на терор, когато сигурността на гражданите е поставена под сериозна заплаха трябва да бъдат взети ясни конкретни целенасочени и последователни мерки. уеднаквяването на изискванията за визов формат е стъпка в тази посока. визовият стикер не е изменян досега. данните от европейската комисия показват че през последните няколко години се наблюдава завишаване на случаите на фалшифицирането му. фалшификаторите стават все по изобретателни и постоянно развиващите се технологии им предоставят все по големи възможности. наш дълг е да отговорим и да се справим с това предизвикателство. Европа беше жертва на няколко атентата. Европейските граждани изпитаха на гърба си това някой да влезе с фалшиви документи на наша територия. Ситуацията продължава да се влушава. Затова е ясно, че политиките трябва да бъдат насочени към постигането на конкретни резултати и ситуацията трябва да бъде подобрена. Контролът на границите е важен приоритет и уеднаквяването на стандартите за визов в е стъпка в правилна посока. Благодаря ви. Господин Коело, за минута и половина. Благодаря. Е, госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря на госпожа Кауфман за нейната работа. Аз поделям и мнението на Петри Саврама от НП. Е Тя бе докладчик в сянка по това досие. Ние работихме по това досие от доста време. Е, дизайнът, който се приема за стикер в момента е дизайн от е, шенгенските държави. Това ще укрепи сигурността на границите. За шенгенската зона на практика границите означават европейски граници. Затова европейска политика е да се укрепат външните граници, както и шенгенските граници. Шенген има нужда от последователна политика, така че контролите да протичат гладко и да има доверие между държавите членки. Шенген има обща политика, политика по връщането, по съдебното сътрудничество, по полицейското сътрудничество, по обежището, по опазването на границите. Всички тези политики се основават на общи ценности. Ирландия не е шенгенска държава, но иска да участва в това сътрудничество. Ние виждаме предимствата на тази система предимства, като борба срещу престъпността и нелегалната миграция. В последните години видяхме, че много визови стикери бяха добре фалшифицирани. Това означава несигурност за границите. За да преодолеем тази ситуация, ние приветстваме това предложение. Благодарим на госпожа Кауфман и на Малтийското председателство за това предложение. Благодаря. Now... Благодаря, госпожа Книч. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да благодаря на колегата Кауфман и всички докладчици в, в сянка за ангажираността им към един проблем, който засяга сигурността на гражданите. Един формат за визи през последните 20 години се оказа много важен инструмент за изпълнението на един основните елементи на единния пазар, свободното движение на хора стоки. Заедно с това сме свидетели на увеличаване на броя на измами и фалшификация в различни държави членки. Очевидно е необходимо да се предприемат мерки, за да се повиши сигурността на нашите граждани, чрез въвеждането на нов формат за визи, който е по-сигурен и от технологична гледна точка в състояние да отговори на а, проблемите, които възникнаха за да може Европейския съюз да, да се пребори срещу фалшификацията на документите, за да се въведе един формат на визи, за да се а, повиши сигурността на визовия стикер, ние ще можем да се преборим и с незаконната миграция и лицата, които превишават разрешения период, както и гражданите на трети страни, които, а, при, които пребивават нашите страни а, след установения срок. Фалшификацията на визите е много чувствителен въпрос. Тук са съсредоточени интереси на организираната престъпност. По този начин предоставят помощ на, на тероризма. Новият формат ще улесни дейността на граничните служби. Мисля, че ние трябва да проявим повече амбиция в тази област и трябва да работим за пълна хармонизация на е, системата на издаване на визи. Благодаря на колегите. Госпожа Томашич за една минута. Благодаря, госпожо председател. Съвременните технологии улесняват живота не само на гражданите, които спазват законите, но и, и улесняват работата на престъпниците. Те използват тези технологии, за да са винаги стъпка напред пред правоприлагащите органи. Аз приветствам днешното предложение като стъпка за защита на граждан, границите ни, за засилване на съдебното сътрудничество но сътрудничеството не трябва да се отнася само до чуждестранни граждани, които влизат в Европейския съюз. Трябва да се следи и за онези, които излизат от Европейския съюз. Трябва да има предвид, че има дискриминация спрямо някои граждани на съюза, които трябва да пътуват с визи в други страни. Това трябва да се разреши. Господин Дюпре, Госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги, моята група се радва, че се разработва нов модел за издаване на визи за граждани трети страни. Важно е, че фалшификацията е, в различни държави членки се превръща в сериозен проблем. Е, сигурност Елементите на сигурност на сегашният елемент не са достатъчни. Ето защо са предложени различни модификации. Ние ги подкрепяме а, безрезервно. Заедно с това, ние смятаме, че има нужда от преходен период от 15 месеца. А, Второ, съдебните спорове траят месец, месеци и се радваме, че е намерено решение. Използвам дискусията, за да се обърна към комисията по два въпроса. Госпожо комисар, се обръщам към цялата комисия чрез вас. Включването на националните визи в визовата информационна система е полезно, за да се борим срещу фалшификацията и да се подобри сигурността на, граждани, е, сигурността на границите. Второ, не смятате ли, че е време да се предвиди промяна в а, е, а, е, картите за самоличност? Гражданите по гражданите на Европейския съюз имат различни видове карти. Имаме 27 документи за идентификация, т.е. граничните служби трябва да разпознават 27 различни видове документи. Това е благоприятства мафията и други престъпни групи. Мисля, че трябва да се предприеме сериозна инициатива от страна на Европейската комисия. Госпожа Валеро за две минути. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Кауфман и на докладчиците в Сянка. По това досие няма противоречия. Много бързо постигнахме споразумение. Тази система е вече на 20 години и много неща се случиха по, през това време. Технологиите са се развили и фалшификатите стават все по-добри. Сега искаме един формат за визов стикер. Проект имаше още през 2015 година. Това трябваше да бъде в крайна сметка само техническо досие. То трябваше да бъде третирано по-бързо но междувременно то стана политическа тема на фона на Брексит. Проблемът са визовите стикери, които са фалшифицирани. И това няколко пъти бе подчертано. Особено проблематично е състоянието в някои държави членки. Има сега някои промени, които се предлагат. Това са обаче промени в приложението. Те са технически про... промени. Няма промени в разпоредителната част на регламента. Ние подкрепяме тези промени. Би трябвало да следим темата и да следим по принцип развитието на визовите въпроси. Господин Батън. Um, Благодаря ви. Съществуващите характеристики за сигурност в шенгенската система са компрометирани, това новите мерки целят подобряване на тези защити Обединеното кралство не е част от, от шенгенската зона, не участва в прилагането на това законодателство. А, за щастие, по този начин, поне официално, не се а, допуска тези, които имат достъп до шенгенската зона, да достигат а, а, и до Обединеното кралство. Много трудно е да се а, направи разграничение между тези, които влизат легално и легално по средиземноморския маршрут. Има доста спасителни операции и това се превръща като нещо в такси услуги. Големия проблем за Европейския съюз е самото шенгенско пространство, което е привлекателен център за мигрантите. След като те стигнат до шенгенското пространство, имат възможност да продължат към страната, която ги интересува. Тъй като Обединеното кралство не е част от еврозоната, а, извинете, от а, шенгенското пространство, а, въпреки това обаче ние имаме доста недобре защитени граници. През 2016 миграцията беше 273 хиляди, но броя, е 800 според данните на службата за социални помощи. Явно има нещо грешно в тази статистика. Има още хиляди, които чакат да влязат в Европейския съюз тази, това лято. ОКИП ще се въздържат при гласуването. Ние ви желаем късмет и успех в разрешаването на проблемите с визовата система. Благодаря. Господин Обермайер има думата. Благодаря. Предимствата от едни сигурни визови стикери са ясни. Всички релевантни дат, данни трябва да са на лице и трябва да е ясно кога един човек влиза и излиза от страната. Ние се стремим към сигурността, но не бива тук да забравяме въпроса за безвизовите е, влизания. Не всеки си тръгва след 90 дена. Какво е предимството от една сигурна визова система, когато тя се подкопава от другата страна? Имам предвид е, безвизовите безвизовите влизания от страна на Украина, на Грузия, евентуално в бъдеще и на други страни. Трябва да отговорим на чувствата на гражданите. Те имат нужда от повече сигурност. Говори се за централно разпространение на визовите стикери. Това означава допълнителна бюрокрация. На това се противопоставяме. Госпожа Джеймс. Добър ден на всички. Общоевропейската визова политика съществува от 20 години, но тя вече няма сигурност, което води до заплахи за сигурността на европейските граждани. Защитата срещу фалшификацията се про... е... Се... е нарушена в 7 държави членки. Това означава, че паневропейската визова система не функционира и стандартите за сигурност в Европейския съюз – не са 100% сигурни. Имайки предвид огромната проблема с незаконната миграция, и терористична заплаха, споменати от колегата Батен, е ясно, че общоевропейските визи би трябвало да бъдат прекратени незабавни и да бъдат заменени с системи за двустранен обмен между отделни държави членки и а, други трети страни, на които може да се има доверие. А, частичните решения не, няма да решат проблемите. Има нужда от общо цялостно решение. Има въпрос а, с синя карта. Кой иска да зададе въпрос с синя карта? Заповядайте. Госпожо Джеймс, съгласна ли сте? Приемате ли, госпожо Джеймс? Бихте ли ми казали, кой ще ми зададе въпроса? Господин Тойре. Не, няма да приема. Преминаваме към следващия оратор за минута и половина, госпожа Грапини. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз също подкрепям реформа на визовата система на базата на регламент 1683. Има някои проблеми с фалшифициране на визи. Ние трябва да намерим начин да премахнем тази опасност. И това се отнася за всички страни. Трябва да има по-високо ниво на защита предвид а, на терористичните нападения. Един от начините да се постигне това е подобряването на визовата система, да се използват най-високите технически стандарти, за да не се допусне фалшифицирането им. Бих искала да кажа на комисаря, че ни е необходимо единно пространство в Европейския съюз, единен модел за визи, за да има равно третиране на гражданите. Погрешно е някои граждани, като тези от моята страна и други страни, които не са част от Шенген, да бъдат третирани по по-различен начин. След приемането на този регламент, след тази реформа, Считам, че ще предприемем допълнителни стъпки за единна виза и равно третиране на всички европейски граждани. Благодаря. Господин Лоп, Ропе има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Говорим за един документ, отнасящ се за визовите стикери. Въпросът не е спорен. Няма съмнение, че, винет, че стиковете трябва да бъдат сигурни и няма съмнение тук. Ние трябва да приемем такова решение и по тази реши, е, причина трябва да подкрепим това предложение. Но тук трябва да направим връзка и с борбата срещу престъпността. Има технически мерки от една страна. Е, те са необходими, за да може стикерът е, да бъде по-сигурен. От друга страна, да не забравяме, че извън Европейския съюз, но понякога и във, е, вътре в Европейския съюз, има престъпни мрежи, които фалшифицират документи. Понякога е, тук, се, тук има връзка с трафик на хора и други престъпни дейности. Ние трябва да обърнем повече внимание на тези аспекти и трябва да работим с е, е, трети страни партньори. Този въпрос е, е актуален е, в е, държавите членки, които извършват контрол на външните граници. Благодаря. Господин Любретон за една минута. Благодаря, господин председател. Спешно е да се борим срещу нередовната миграция. Шенгенската система, за съжаление, замени националния контрол по границите чрез контрол по външните граници на Съюза, което не е достатъчно. Трябва да се преустанови прилагането на Шенген за сега, да какво прави това предложение? То ще замени старата виза, която лесно се фалшифицира, с една по-сигурна виза. Ние приветстваме тази стъпка, но съжаляваме, че 22 години се използва една виза, която допринася за лесно фалшифициране и за да могат да влизат много хора нелегално в Съюза. А, и това е изключително важно да се има предвид, особено през сегашната ситуация. А, но трябва да имате предвид също, че Националния фронт е, не е влязал с сила в Европейския парламент, е, когато бяха изборите преди три години. Благодаря ви. Господин Синадинос има думата. Благодаря. Сигурността трябва да се увеличи, това е ясно. Има различни теории но не може така или иначе да приемем фалшифицирането. Винаги има възможност за фалшифициране, за използване на е, фалшифицираните визи от терористи, от е, радикализирани ли се е, лица. Виждаме, че има нужда от регулиране на материята. Не става дума само за този регламент. Става дума за това, че граничният контрол не функционира. Трябват ни мерки тук. Европейския съюз обаче не може да направи тук нищо. Държавите членки трябва да се задействат. Последни година визна на... През последните години се появиха фалшифицирани стикери в различни държави членки. Оказва се, че тези стикери вече не са сигурни. Това не е очудващо, защото сегашния визов формат е от 1994 година като част от е, споразумение. Той е преработен само няколко пъти. Техническите стандарти се промениха. Е, имаме нужда да осигурим е, засилена защита на гражданите, за разлика от е, регламента за граждани на трети страни, които влизат в Европейския съюз. Е, това е, е предложение, което не може да не се приветства, тъй като с него фалшификацията ще се затрудни и ще се е, издигнат прегради, по-надежни прегради пред незаконната иммиграция. През е, стр, страните имат е, страните трябва да се сътрудничат. Европейския съюз е, трябва да започне да решава проблемите със сигурността. Имаме нужда от по-добър обмен на данни и трябва да работим с, страните, които ни заобикалят. Сигурността не трябва да остане само в рамките на европейската интеграция. Благодаря, господин Чока. Налудничаво е да се смята, че с, с единия формат на визи може да се сложи край на тероризма и на нашествието от незаконна имиграция. Европа очаква нещо друго. Европа. А, нека Европа не смята, че европейските граждани са глупави. В Италия от началото на годината пристигнаха 60 000 души миналата година изчезнаха 70 000 души, пристигнали в Италия, не знаем къде се. Общността на а, на, на гражданите от а, Нигерия се повиши с 400%. Сега ние говорим за един формат за визи. Какво очакват гражданите? Едини процедури за а, за идентификация на незаконни мигранти, за връщане, за идентификация. Благодаря. Сега започваме с процедурата спонтанни изказвания. Господин Капото, благодаря, господин председател. Съществуващия модел за визи е устарял. Това е модел, който се използва от 20 години, който вече не гарантира че, ня, не, че се затруднява фалшификацията. Не можем да допуснем а, дефект в системата за визите. Имаме нужда от един формат, който да има тех, по-добри технически характеристики за сигурността и защита срещу фалшификация, без това да предполага повишаване на разходите с държавите членки. През последните години се увеличава непрекъснато броят на фалшификациите, особено в държавите членки. Това е потвърдено от компетентните органи. Ето защо ние трябва да предприемем неотложни действия с, за производство на нови стикери за визи. Господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Този доклад предвижда да се премине към нов един формат на визите, който да е по-защитен от фалшификация. Същевременно обаче Европейския съюз е отворил широко вратите към европейската територия тъй като не се изискват визи вече и за Косово. А това е едно гнездо на тероризъм. И сега гражданите на тази страна нямат нужда от визи. Нараства риска от тероризъм, а ние а, отваряме, затваряме малки прозорчета, докато вратата остава широко отворена. А, също а, примахването на визите за украински граждани. Всеки може да влезе оттам. Има политика на отворените врати, която позволява на всички мигранти да влязат. И тук обсъждаме изменението на някакъв тип визи. Ние трябва да защитим гражданите ни а, чрез по-строга защита на а, границите. Комисар Юрова има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, благодаря ви за е, тази важна мярка за сигурност. През последните години имаше много случаи на фалшифициране на визови стикери. Стикерите, които се използват в момента и експертите го потвърждават, не са сигурни вече, е, тъй като фалшифицираните стикер, е, стикери се увеличават на брой и се разпространяват, ясно е, че трябва да се заострят изискванията за сигурност, трябват промени. Разходите за новите стикери няма да бъдат по-високи от разходите за старите. Това е важна стъпка за в борбата срещу фалшифицирането. Комисията ще следи прилагането на този регламент за ще следи в, за това във всички шенгенски страни и за, във всички страни, които искат да участват в това сътрудничество. Госпожа Кауфман, госпожо комисар, госпо, господин председател, благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. По, по принцип е ясно, че имаме мнозинство в парламента, които подкрепят промяната на визовите стикери и за заострянето и укрепването на стандартите за сигурност. Както казахте повечето от вас, става дума за това, кой влиза в общата Европа, колко време пребивава в нашите страни. Ясно е, че трябва и заедно да контролираме външните си граници. Това е важна стъпка според мен. Искам да благодаря на всички колеги още веднъж Сътрудничеството беше чудесно по това досие и искам да използвам възможността да апелирам към държавите членки да действат бързо, да подкрепят резултат от тристранната среща и най-вече да съкратят преходния срок. Защото 15-те месеца според мен са прекалено дълги нека по-бързо въведем новите стикери. Благодаря, госпожо Кауфман. С това приключваме дебата. Ще гласуваме днес след